After it is so crowded, we can start. Нека да започнем. Преминаваме към представянето на ам, Европейската сметна палата относно ефективността на финансираните от Европейския съюз проекти в областта на обществения градски транспорт. Имаше доклад свързан с летища, построени от с помощта на европейски фондове. Е, оказа се, че има летища, на които има само по един-два полета. Е, просто положението е катастрофално. Е, сега съм любопитен да видя дали по отношение на градския транспорт нещата изглеждат по същия начин. Радвам се, че госпожа Иванова е тук, за да ни представи доклада. Добре е дошла сред нас. Имате думата. Thank you, Mr. Chair, honorable members. Благодаря, господин председателю. Като бивш член на Европейския парламент, за мен е голяма чест да съм тук сред вас. Искам да ви благодаря в качеството си на докладчика от името на Сметната палата по ам, тази тема за ефективността на финансирането. Те са проекти в областта на обществения градски транспорт. Надявам се, че нашите констатации няма да са толкова лоши, колкото вие споменахте преди малко. Искам да кажа първо защо избрахме тази тема. Темата беше избрана от Сметната палата, като се има предвид, че концентрацията на население в градските региони е висока. 80 милиарда евро са разходите свързани с задръстванията по пътищата. Много нещастни случаи има в градските региони и освен това замърсяването е голям проблем в европейските градове. Разгледахме периода от 2000 до 2010 година. 10,7 милиарда евро са инвестирани от Европейския съюз в обществения градски транспорт, от Кохезионния фонд и фонда за развитие на регионите. Разгледали са всички видове транспортни връзки, трамвайни, автобусни, ЖП и така нататък. Освен това, изготвихме този доклад под формата на одит на постигнатите резултати, свързани с финансираните от ЕС проекти в областта на обществения градски транспорт, като се спряхме на това какви са резултатите. Три въпроса разгледахме дали проектът е, е бил изпълнен надлежно, дали проектът отговаря на потребностите на гражданите и дали проектът се използва на практика по предназначение. Испания, Франция, Италия, Полша и Португалия са страните, които са били обект на одит. Те всички съставляват 50% от цялото финансиране по въпросните проекти проекти между 2000 и 2013 година. 206 е, проекта сме разгледали, които са били съфинансирани от фонда е, за развитие на регионите или от Кохезионния фонд за въпросния период. В анекс 2 от доклада може да видите по-големи подробности. Анекса ви даден преди заседанието. Нека сега да ви представя нашите заключения. Повечето от проектите са били изпълнени съгласно спецификите, спецификациите по проекта. Изграждането на метро в Португалия е станало 3 години след планирания срок. Основанието за това е било, че не е могло да се набере необходимия терен от страна на общините. Освен това установихме, че три проекта са надвишили разходите си. Например, е, удължаване на метрото в Полша е надвишило разходите с 22% или 47 милиона повече от е, предварителните разходи. Имало е сериозни затруднения свързани с терена. Като цяло повечето от проектите отговарят на потребностите на гражданите. Освен това, ние установихме, че има и добри практики. Например, в Португалия ние установихме такъв случай, в който възнаграждението на изпълнител по проекта е свързано с постигнатите резултати. Това е добра практика. Въпреки това обаче, основните резултати от нашата работа показват, че две трети от проектите не се използват достатъчно на страница 18 ще видите в графика четвърта, че има големи разлики между планираните ползи и фактическите ползи след изпълнението на проекта. Тази ситуация, разбира се, включва недостатъчни резултати, свързани с економически и социални, екологични аспекти, като например намаляване на ам, замърсяването и на задръстванията. Националните органи, които са отговаряли за проекта, не са насърчавали достатъчно включването на тези аспекти. Друго, което искам да подчертая, е нещо, което е включено в нашите препоръки. Според нас комисията изиграва много важна роля по отношение на проектите, защото повечето от тях са били определени като основни главни проекти. И ето защо е трябвало да бъдат одобрени от комисията. Нашите препоръки са отправени е, в тази връзка основно към комисията. Най-вече ние препоръчваме комисията да е, следи за това, че, че е, се предвиждат определени инструменти за управление, които да включват в себе си и взимането предвид на нуждите на гражданите, да има и показатели, които да са свързани с целите, така че да могат постигнатите цели да бъдат измерени в, при приключването на проекта, като освен това да се анализира потенциалния брой на потребителите, по-точно и по-задълбочено и да има да се правят сравнения между отделните възможности за ползване на отделни видове транспорт. проектите в свързани с обществения градски транспорт да бъдат включени в рамките на една по-стабилна политика за транспорта. Освен това, смятаме, че ако тези действия бъдат приведени на практика, ще доведат до, един, до изпълнението на по-ефективни проекти в областта на обществения градски транспорт. Надяваме се, че нашите констатации и заключения ще са от полза за Европейския парламент и за членовете на тази комисия, така както беше за членовете на комисията по бюджетен контрол. Очакваме да, да проведем една много позатворна комисия и да можем да ви помогнем при взимането на решенията ви. Благодаря. Звучи много по-добре, отколкото с регионалните летища, но господин Камър. Благодаря, господин председател. Наистина, огромно удоволствие винаги е, да приветстваме сред е, редиците си е, колега, който е бил депутат като нас За някой от нас е изключително голямо удоволствие също така да отидем и лично в Сматната палата. Сега имам три е, неща, които искам да споделя с вас. На първо място, що се отнася до критерия е, за демокрацията. Е, Знаем, че Лата отговаря за надзора на разходването на средствата от страна и на Европейската комисия. Разбира се, всичко това може да бъде тълкувано в една а, приятелска или неприятелска светлина. И наистина Сметната палата извършва прекрасна работа, а, но доклада е заклеймяващ, що се отнася до а, времето, парите и пътниците. Ако се изгражда в Португалия, например, метро под земята, а пък няма пътници, очевидно има голям проблем. Е, реакцията на комисията също така е отразена, но също така надявам се, че е, ще бъдат извлечени и нужните полуки от този доклад. Въпросът ми към Сметната палата е следния – а, любезно ли сте подстъпили, когато сте съставили под а, доклада и фактите много по-лоши ли са, отколкото това, за което четем тук? Danke, Wim van der Kamp. Wir sind gespannt auf die Antwort. Благодаря, с нетърпение ще очакваме отговора, но трябва да изчакаме следващия оратор. Dank auch von meiner Seite. Благодаря. Благодаря и аз за представения доклад. Тази сутрин Имахме представител от Европейската агенция по околна среда и чухме какви са възможните мерки, които могат да бъдат приложени. Когато говорихме и за туризма, трябваше да споменем и темата за градския транспорт. В рамките на Европейския съюз се забелязва изоставане в законодателството свързано с транспорта като цяло, така че да можем да си сътрудничим по-добре. Може би в съвета има опозиция, защото градския транспорт спада към въпросите, които са в рамките на субсидиарността. Но трябва да помислим ам, до каква степен искаме да изготвим законодателство, свързано с тази тема и доколко са оправдани а, разходите, свързани с обществения градски транспорт. И от тук и разходите за, град, за транспорта като цяло. Смятам, че трябва да наваксаме с законодателството като цяло. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Майснер, благодаря и от мен. Благодарности за доклада. Винаги е много приятно, когато тук сред нас имаме бивш наша колега. Относно градския транспорт, Имам един коментар. Не смятам, че имаме нужда от много строги разпоредби, но може би имаме нужда от рамка, свързана с градския транспорт и най-вече, що се отнася до околната среда. Не, го, не говорим тук, че ще засягаме въпроса с субсидиарността, но можем да сме по-конструктивни и да Имаме финансови рамки и, или изградена обществена инфраструктура. Всички сме на едно мнение, че когато говорим за градска мобилност, трябва а, да се работи в посока постигане на по-висока степен на устойчивост. В, по време на Олимпиадата в Обединеното кралство се видя колко е приятно да се използва градския транспорт и колко е лесно това. Трябва да се види е, кои градове могат да послужат е, като пример и е, да речем да има градове, които да бъдат е, е, определени като е, екологични градове. Такива има в Швеция трябва да се имат предвид и потребностите и на хората. Не трябва да говорим само за ам, придвижване с цел а, стигане до работното място. Трябва да се има предвид и свободното време на хората. Така че ам, а, имате ли какво да кажете по този въпрос? И от ам, друга страна трябва да се помисли за рекламни кампании, за начини на придвижване, които не замърсяват околната среда. Има много градове, които имат такива начини за придвижване, да речем чрез въжен лифт и това хем е атракция за туристите, хем е екологосъобразен начин за придвижване. Трябва да се види къде има такъв опит. Трябва освен това да се заложи на ам, начин на придвижване на, транспортни, на транспортните средства чрез електричество, но откъде ще дойде и това електричество? Може би трябва за а, леките автомобили да се предвидят повече места за зареждане на акумулаторите с електричество. Може би е добре да се предвидят вид панели, с, чрез които да се използва и слънчевата енергия. Какви ем, препоръки могат да се дадат като цяло? Може би да се изготви на рамкова насока или рамкова директива. Благодаря ви. Карима Дели. Благодаря, господин председателю. Като докладчик за движението в градовете в Европа. Смятам, че градската мобилност е предизвикателството на 21 век. Защо? Защото знаем прекрасно, че 70% от нашите граждани живеят в градовете и че днес градовете задават темпото на възможностите за работа, за образование, културна дейност и преди всичко от гледна точка на мобилност. има е, нарастване на опасенията, както екологични, така и местни, така и когато се говори за затоплянето на климата, защото днес е, знаем прекрасно, че огромна част от проблемите с климата се дължат на градовете. Е, такова е положението в началото на 21 век. Имам няколко въпроса. Първо, смятате ли, че тези проекти са достатъчно прозрачни? Вторият голям въпрос е какво развитие е, наблюдаваме е, по въпроса за е, съфинансирането. Неща, които би трябвало да се приведат, приведат в изпълнение. Аз мятам, че днес всъщност напълно липсва е, е, дебата за така наречената омекотена подвижност, омекотена мобилност леката мобилност. И също така искам да знам какви са според вас са средствата за доброто управление на транспорта в градовете? Какви средства трябва да се възприемат? Аз смятам, че днес всички говорим за субсидиарност, но нека ви дам един съвсем конкретен пример. Да кажем, пиковете на замърсяване в градовете изискват да се преразгледат градоустройствените планове на видовете. Ако си представите замърсяването от дизел, Европейският съюз не предприема достатъчно мерки, значи би трябвало в управлението си да имаме предвид промените в климата и да се борим с тях и да мислим за развитието на инфраструктурата. Какви инвестиции трябва да се направят? И също така, какви са културните промени, промените в културата, които би трябвало да настъпят, за да постигнем целите си. Благодаря, Бруно Голни. Благодаря, господин председател. Ще задам един въпрос малко иконоборчески свързан с едно наблюдение на господин Херток и не свързан пряко с доклада на Сметната палата. Ще изразя и разногласие с господин Херток. Аз се питам, четейки това досие, дали е в нашата компетентност е, да се занимаваме с е, градския транспорт, е, успоредно с това, което правят държавите, членки, регионалните органи и местните органи. Защото господин Херток хубаво говори за субсидиарност, обаче какво остава от субсидиарността и от компетентността на държавите членки? Смятам, че е легитимно нашата комисия да се занимава с големи инфраструктурни транспортни проекти, при които се осъществява свързаност между различни европейски трети страни. Смятам, че е легитимно да се занимаваме с ЖП връзките при влаковете свръх скоростните влакове между северната и южната част на Европа или източната и западната част на Европа. Например, Рур, Рона, тези две области, които да се свържат по железопътен начин – Господин председател, е, бихме искали да се занимаваме с летищата, защото а, е, имаме преди всичко големи а, е, международни летища, а, самолетите, на които свързват или европейските страни помежду им, или Европа със света извън нея. Така че, вместо да се занимаваме с съфинансирането на 2 км метро в Барселона или а, няколко ЖП линии в Флоренция или в Краков или на друго място, смятам, че това не е ролята на е, Европейския съюз. Извинявам се за това становище. Това си е роля, колкото и важен да е съответния проект на място, на местните органи. За това е добре регионите да бъдат богати, да имат средства и като им се опитат отпускат средства, те да разполагат и с достатъчно експертни познания, за да могат сами да преценят дали да разширяват метрото, ЖП линията в съответното място. Това е ролята на местните органи, на департаментите, на префектурите, на регионалните органи, с други думи. Това е ролята на държавите членки. Не е роля на Съюза да се занимава с тези отсечки, освен ако Съюзът не желае да се бърка във всички области на економическия, културния и социалния живот, а, нали, и сексуалния живот, ако желаете, на 500 милиона граждани. А, според мен да се бъркаме чак до там е чиста лудост. Lucy Thank you. Well, Следващи оратор, заповядайте. Благодаря. Като докладчик социалисти демократи, демократи и е, докладчик в Сянка е, съм съгласна с казаното от госпожа И Наистина това е сериозно предизвикателство в 21 век. Да се създават градове, където всъщност живее голямата част от населението, имайки предвид също така и промяната в климата, трябва да насочи вниманието си към създаване на такава градска е, среда, в която която наистина може да се живее. Има изключително много какво може да се направи и дори моментната картина ни показва колко далеч трябва да стигнем. Нещо конкретно, що се отнася до методологията и начинът по който се е, е, работят проектите, имам предвид и, и проекта за анализ. Наистина много важно е да се насочи вниманието към е, реалните постижения, но има също така и въпрос, който трябва да обърне внимание – социалния аспект, екологичния, както и други. Всичко това трябва все повече и повече да се отразява в работата и на комисията. Наистина е, разбирам казаното и от комисията, когато става въпрос за голям инфраструктурен проект. Не винаги е възможно да се предвиди как точно ще се развият събитията. Но особено, що се отнася до целите свързани с безопасността, социалната интеграция. Наистина тук не виждаме тези аспекти отразени в доклада. И наистина разбирам, че аудиторите също така имат свой мандат, но е много важно наистина с критично око да направим анализа, да за да стигнем действително до правилни констатации. Имайки предвид и тези пет държави членки, които са анализирани и таблицата на 6 и 7 страница, мога да кажа, че Обединеното кралство има повече финансиране, отколкото други държави членки. И що се отнася до сближаването, наистина може да получи и повече. Що се отнася до регионалното развитие, много интересно. Бих искал да зная защо Обединеното кралство всъщност не попада в тези 11 проекти на петте държави членки, но по принцип приветствам доклада. Наистина много е важно всички да вложат усилие в тази задача. Много е ясно, че що се отнася до средствата, които се отделят, като че ли недостатъчно се осъществява, що се отнася до общите усилия на държавите членки, за да може наистина да се изпълни изключително трудната програма. Що се отнася до освояването на средства? Да, разбирам, че това не това е най-важното, но в крайна сметка преди няколко месеца беше постигната един много интересна конститация по друг доклад и е много важно да, да видим следното. Ако не се използват възможностите, които дават възможност на подобни големи проекти да постигнат резултати, тогава остават много въпросителни. Благодаря. Äh, Господин Шпах, благодаря. Имам въпрос свързани с обществения транспорт е, водихме дискусия, свързана и с ам, обществените поръчки, тяхното разпределяне. Дали сте анализирали този въпрос? Ако да, какви са резултатите от ам, тези процедури по обществените поръчки? Ам, дали те са били ам, проведени по надлежния ред? За нас този въпрос е важен. В четвъртият ЖП пакет също става въпрос за обществените поръчки и регионите и държавите членки съответно разполагат с тези компетенции в рамките на субсидиарността и а, обаче има държави членки, а, които по друг начин ам, подхожат към обществените поръчки. Дали ви имате някакви констатации или някакви резултати в тази насока? Аз като последен ам, се включих в списъка. Господин Голнеш, ако някой град не иска финансови средства, то тогава и Европейския съюз не играе никаква роля. Но не може да се случва така, те да искат парите, но без ние да се намесваме. Европейската комисия се занимава и с обществения транспорт, защото това е важно. Ако не се промени транспорта в градските региони, няма как да бъдат постигнат целите, свързани с климата. Те са много хубави цели, но как да ги постигнем? Градският транспорт допринася за а, допринася за 70% от всички вредни газове, които се ам, отделят в атмосферата. Така че трябва а, да се вземат преди и градовете и техният, техният, техният обществен транспорт. В Берлин 10 години се твърдеше Европейския съюз не дава средства за обществения градски транспорт, а само за ам, праване на пътища. Да, те казаха, ние искаме да насърчаваме градския транспорт, но Европейския съюз ни дава пари и за това трябва да градим пътища. Това е една отявлена лъжа, защото това го твърдяха съответния министр и неговите служители. Десет години 10 години Берлин не е получил никакви приори от Европейския съюз, съответно не е искал. Само 62 милиона са били отпуснати. А, това искам да ви кажа. Затова смятам, че е правилно, когато Европейския съюз отделя средства, предоставя средства, да контролира къде се вливат тези средства. А, и така, Португалия тази лека метро връзка в Лисабон. Пътищата всички са много тесни и трамвая се движи по ам, шосеното платно. Такива лек вид метра се насърчават от Европейския съюз. В Германия, например, има трамваи, които не са ам, по свой отделен маршрут, не биват насърчавани. Как вие насърчавате такива проекти? Относно недоволството, което беше споменато господин Вандеркамп, 87% от хората, които са недоволни, аз не знам той откъде е, разполага с тези данни, но относно а, летището в Берлин. Там няма а, недоволство, което да е изразено, защото летището още не е готово. Има все пак някакви разлики. ЖП връзката от Бреслау до границата се финансира от Европейския съюз. От Кърлиц до Врослав има влакове. Не знам дали те са регионални влакове, дали спадат към градски обществен транспорт, но с други думи тези маршрути се преустановяват. От, заради големите разходи. Искам да знам а, какви са нивата на съфинансиране в Европейския съюз. На, на страница 18 предполагам, че господин Ван Декам се е 87% в ам, Португалия. Това е процент, който е сложен под това този ам, а, вид метро. Но а, смятам, че той се е заблудил. Това е друго. Това е а, друга стойност. Понякога, когато един проект е изпълнен, има нужда да минат една, две, три години, за да разберат хората, че а, има големи ползи от тези проекти. В Италия и в Испания състоянието е, е друго. В някои случаи, за съжаление, когато се говори за транспортни проекти, става въпрос най-вече за лобистки кръгове. Когато падна стената, се видя, че има много връзки на градския транспорт, които свършват до там, където е била стената. Тези връзки все още не са продължени. И Същевременно е построена метровръзка, е, която е толкова скъпа, че за нея е могло да се изградят 120 км трамвайни линии. И тази линия е паралелно на вече съществуващи други линии. Питам се, как такъв проект е бил одобрен? И всъщност това метро, което е построено, ще обхване само 2% от гражданите, които имат нужда да се придвижат с едно място на друго. Ам, вижда се явно, че ам, и в а, Италия, и в Испания става въпрос за различни лобита на банковия сектор, на а, транспортния сектор и така нататък. Благодаря ви, тъй като. Ам, да, ето, господин Голниш, давам ви отново думата. Съвсем кратка реплика. Първо, последните примери, които дадохте, са напълно в духа на казаното от мен. Те са много добра иллюстрация. И вие я дадохте с метрото в Италия. Това доказва, че съфинансирането е източник на безотговорност. И второто ми е, съображение. Разбирам е, аргументите за борбата с е, затоплянето на климата, че затоплянето на климата се дължи на въглеродния двуокис. Обаче логиката е, че Европейския съюз е, директно управлява или трябва да управлява е, цялата транспортна система на цялата територия на Европейския съюз. Е, ние вече федерация ли сме станали? Вие смятате е, ли, че в Съединените щати Вашингтон се занимава с градския транспорт в е, Калифорния, в Алабама? Да, не трябва Съюзът да се занимава с тези неща. Ние не сме централизирана държава и не трябва да се стремим към изграждането на такава под легитимния на пръв поглед претекст, че ще се борим с затоплянето на климата. Това исках да кажа. Благодаря ви. Вие казахте по отношение на, кръ... на кръстосното финансиране, че това не е добра идея. Но по отношение на изградената транспортна мрежа в Португалия, там 87% е ам, нивото на свързано с одобрението на този проект и нивото на ам, задоволство. А, има а, градове а, в а, Съединените щати, които използват такова финансиране, съфинансиране. Има град, в който са преместили е, метрото под земята, за да може да не се нарушава облика на града. И държавата е поела 80% от разходите. Благодаря, господин председател. Наистина е, радвам се, че успяхме да провокираме толкова интересни разисквания и дебат, що се отнася до доклада посветен на транспорта. Ще е, започна с въпроса на господин Ван де Камп. Дали а, е, може да се тълкува като приятелска или неприятелска атмосферата на доклада, според нас той е обективен. Не е нито едното, нито другото. Наистина това, което откриваме, записваме, което не откриваме, не записваме, но се опитваме да посочим е, положителните примери. Според мен винаги е добре, когато намерим положителни е, примери, да насочим вниманието към тях. Бяха зададени подобни въпроси, разбира се. Взимащите решения трябва да се излекат полуки от всичко, на което ставаме свидетели и да е, се е, е, е, даде по-голям шанс на добрите практики. Що се отнася до въпроса, свързан с законодателството, нормативната уредба, нужна ли е нова? Мисля, че можем да кажем, имайки предвид ограничения обхват на този одит и констатациите, които правим, както и препоръките, те са насочени основно към това комисията да вложи измерими показатели, които действително да могат да покажат какви резултати са постигнати. И най-вече важно да се включат наистина а, транспортните проекти в общата разумна а, политика за развитие на мобилността. Това това е една препоръка към комисията. По-нататък, действително има и други въпроси. Ще се опитам да дам максимално широк отговор в рамките на компетентността и мандата на Сметната палата. Що се отнася до госпожа Майснер? Благодаря ви много за въпроса, който зададохте. Много е важен той наистина, що се отнася до устойчивото развитие. До известна степен това е свързано и с предишно зададения въпрос за необходимостта за по-подробна нормативна уредба в тази област. Но в крайна сметка зависи от комисията, според мен, дали тя ще реши да последва нашите препоръки или не, да направи преглед на добрите практики и да ги въведе в един нов проекто акт или един нов проект за предложение обобщавайки опита на държавите членки, които биха могли е, да бъдат използвани и а, е, популяризирани. Що се отнася до вас, госпожо Надали? Е, много съм съгласна с вас. Действително, това е истинското предизвикателство на нашия век. Околната среда е много важно. Достатъчно ли е прозрачността на проектите? Да, ние направихме този одит, но повтарям отново, само пет държави членки попаднаха в ограниченото поле на а, нашия анализ. Не сме засекли а, проблеми, свързани с е, достъп до информация, но това не е истински финансов одит. Е, ежедневно, ежегодно, извинявайте, се прави анализ на законосъобразността, на мерките и правилата. Тук по-скоро ставаше въпрос в нашата работа за измерване ефективността е, на проектите. Какви следва да са плановете? Е, ниво на шум, на замърсяване и прочее. Ме попитахте. И ние бихме желали да чуем е, е, какво мисли комисията по този въпрос в новия законодателен период ние с интерес очакваме какво ще последва от тук нататък, също така и по отношение на добрите практики. Що се отнася до това? Какви проекти се одобряват от комисията и държавите членки? И позволете малко по-късно да се спра на този въпрос, който бе задаван вече няколко пъти. Господин Гомеш е, е засегна въпроса, свързан с субсидиарността, ролята на общностите, на Европейския съюз – Нашите констатации се основават, отново повтарям, на ограничение обхват на нашия анализ. Комисията одобри, е одобрила всички тези проекти като важни, големи проекти, цитирам, т.е. с бюджет над 50 милиона евро. Тези, които са под 50 милиона, се одобряват от държавите членки. Това е принципът. Във второ приложение, последната графа на таблицата са описани проектите, на които сме извършили одит, пряко одобрени от комисията. 17 от 26 в този случай са пряко одобрените. Как ще се подходи през новия програмен период? Е, с интерес очакваме е, да проследим събитията, промените, които се очакват, що се отнася до големите проекти. Държавите членки ще разполагат с две възможности. Могат да предлагат тези проекти, така както е сегашната процедура за одобряване от комисията или могат да ги представят на външни независими експерти. В този втори случай комисията ще разполага с по-ограничена роля, защото мълчаливо на практика ще одобрява проектите въз основа на подготвения вече от експертите проект. Разбира се, ако представителите на комисията биха желали да се спрат по-подробно на този въпрос, ще бъде чудесно. Ние с интерес очакваме да видим как ще се развият от тук нататък на практика процесите по а, казаното от госпожа Аняс, Да, вие казахте, че това е една от големите предизвикателства, а именно как градската среда да се превърне в изключително подходяща среда за живот. Бих желала също така да подчертая отново, че беше ограничено приложното поле на нашия анализ – косвено разглеждахме допълнителни ползи, например намаляване ниво на шума, на замърсяване, социална интеграция е, и прочее. Те следват косвено от нашите констатации. Защо избрахме тези пет държави членки? Мисля, че в самото начало е, обясних, че 50% от общата сума всъщност е била насочена към тези пет държави членки. Действително Обединеното кралство е получило сериозно количество средства, но не най-високо, така че когато разглеждаме държавите членки, имаме предвид географското разпределение на унези държави членки, които а, а, освояват най-голяма сума. Поради тази причина сме избрали тези пет държави членки в нашия анализ. Съгласна съм с вас относно казаното за използването на финансирането, за освояването им. Защото не само е важно да се освоят средства, важно е да се знае за какво са използвани и какви резултати са постигнати с средствата. Това е основната цел на нашия одит на изпълнението. Да посочим как резултатите са довели до промяна на живота на е, гражданите на Европа, промяна за по-добро и е, доколко резултатно е, е реализиран проекта. Господин Бах е, също така се спря на обществените поръчки. Опасявам се, че това не е част от нашия конкретен одит, но ние е, работим е, по друг специален доклад, посветен на обществените поръчки, който ще бъде скоро готов. Но тази тема не попада в анализа и одита, който днес представих пред вас. Господин председател, на вашия въпрос мисля, че отговорих относно това кой какво одобрява. Комисията одобрява големите проекти за този програмен период и също така ви запознах с промените, които се очакват през следващия период. Що се отнася до метросистемата, да, за която стана дума, дали може да се приложи в Германия. Ами, Сметната палата не ми могла да отговори на този въпрос, що се отнася до съфинансирането. На 26 та и 27 страница можете да намерите отговор на този въпрос. Там има списък с преглед на всички аудитирани проекти, със съответните суми безвъзмезна помощ от Европейския съюз, кой одобрява, каква е сумата, общи разходи и а, кога е влязло в сила изпълнението. Това е а, обществено достояние, но не можем да кажем всичко по отношение на всичко в таблицата. А, надявам се, че по този начин а, давам отговор на вашия въпрос и ви благодаря за а, интереса. Председателя, но а, става въпрос за 7% от клиентите. Това не е достатъчно или 87% всъщност? е а, а, постигането на заложените прогнози. На това не отговорихте. 87% от потребителите, от ползвателите for the light metro construction in Portugal. 87 от а, а, използващите го са удовлетворени. Става дума за проекта в Португалия. Да, е, и исках да го повторя за теб, господин Ван Декам. 87% това е най-високата стойност възоснова на прогнозите. 87% е, са постигнати. Е, при метрото в Италия са постигнати само 2% от, предварително, от предварителните прогнози. Благодаря ви. Uh, Ако ми позволите, пропуснах също така да дам и добрите примери. Винаги се опитвам да направя и това, когато ми се задават въпроси. На 17-та страница в петото поле можете да видите с кои данни разполагаме, кои са проектите, които са постигнали заложените цели. Е, цели. Това ето, например, е добра практика, която споделяме. Ако мога да обобща, комисията също е тук в бъдеще, когато има проект свързан с изграждане на метро. Моля ви да сте много внимателни. Е, метролиния, която постига е, само 2% от предварителните прогнози, вижда се, е, че нещо не е наред. В Португалия, да, 87% е нивото на изпълнение, но а, когато има ниски нива, моля ви, а, бъдете много внимателни, имайте предвид отбелязания вече опит. Благодаря ви за представения доклад, благодаря ви за това, че го представихте пред нас. Ще имаме предвид вашите заключения. И само една минута използвам въз, тази възможност, която ми се е, предоставя. Благодаря за интереса към нашата работа. Искам да оповестя, че е, един друг доклад скоро ще бъде готов, що се отнася до вътрешните водни е, пътища, резултатност от работата. Е, тук всъщност някои от въпросите на господин Голдиш може би ще, бъдат, ще намерят своя отговор, що се отнася до стратегическото мислене в европейските политики и градска среда. Ако се интересувате, с голямо удоволствие отново ще дойда, за да ви запозная с резултатите и констатациите от него. Благодаря. Председателя, благодаря. Uh, uh, Бихте ли ни казал кога ще бъде готов този доклад за вътрешните водни пътищата? След няколко седмици ще бъде публикуван, след което вече от вас зависи всичко. Е, много моля, информирайте ни, когато всичко приключи. Много скоро ще стане това. Благодаря. Weil der Rhein-Main-Donau-Kanal nicht dabei ist, kann es nur positiv може да е, е положителен този доклад, защото Райн и Май няма да бъдат обхванати. Yeah, е, sorry for that. Also jetzt... И така, Приключихме с тази точка от дневния ред. Можем да преминем към следващата точка от дневния ред. So, dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. И така, да преминем към следващата точка представяне на доклада на Кристофър Сембодовик Секи относно новите финансови схеми за европейски транспортни инфраструктурни проекти. На 16 и 17 е, септември 2014 година в е, Милано италянското председателство помоли докладчика да изготви е, този доклад. Имало е междинен доклад, който е бил представен на последната среща на министрите по транспорта през декември миналата година. Вчера обсъдихме и ЕСИС, фондът, който е свързан с плана на Юнкер, който също е важен. Искам тук да приветствам сред нас господин Кристофърсен и ви предоставям думата. Благодаря ви, господин председател. Придружават ме, както каза и господин председателят, господин Бодевиг, който стои вдясно от мен. До него е, е доктор професор Карло Секи от Италия и заедно работихме по окончателната форма на доклада, който бяхме замолени да изготвим. Е, това е само част от работата, която ни възложиха да извършим. Е, това стана още в юни месец миналата година, като част от подготовката за работата на комисията Юнкер. Транспортните министри е, през декември месец се запознаха с този доклад и бяха сравнително благосклонни към него. Много се радвам да бъда тук сред вас, за да го представя и пред Европейския парламент. Е, работата по този доклад се вписва в работата на неформалния съвет на министрите на транспорта на 16 и 17 септември миналата година в Милано. Бяхме замолени от е, транспортните министри тогава да е, вложим специално усилие в този доклад е, с оглед на инфраструктурата и връзката между пакета за растеж и работни места, предложен от председателя на комисията господин Юнкер. Така че нашият доклад е подкрепен в повече или по-малка степен от съвета на министрите. Искам да ви кажа какво представлява самия доклад. Това не е доклад на комисията или на Европейската инвестиционна банка. Ние работим в сътрудничество с службите на комисията, сътрудничество с Европейската инвестиционна банка така да се каже, разделили сме си работата, имаме работно сътрудничество, но това е доклад, на който ние тримата сме автори. Той отразява нашите виждания и разсъждения, т.е. отразява лични виждания. Този доклад е замислен като принос към разискванията, свързани с инвестиционния пакет. Е, доктор Бодевик и доктор Секи е, ще представят е, други части на доклада, различни от тази, която ще представя аз. Намерението е да бъдат идентифицирани проекти в контекста на трансевропейските коридори, които могат да бъдат подпомогнати чрез финансиране от съществуващите схеми на Европейския съюз. Знаем, че такава помощ е необходима, тъй като държавите членки в момента не разполагат с много налични и излишъци за такива инвестиции. Напротив, повечето държави членки са в ситуация, в която им се налага да търсят други източници на финансиране. Те искат да знаят дали могат да бъдат привлечени и частни инвеститори. Това е един възможен допълнителен източник на финансиране, не единственият, но трябва да се види и какви са рисковете за това, както и е, какви са възможностите на публичните фондове, заедно с комисията и заедно с заемодателите. Извън тази работа, която е, се върши от комисията и от Европейската инвестиционна банка в основната й част, ние е, сметнахме за необходимо да посочим и дали са необходими изменения в нормативната уредба, за да е, бъде улеснено инвестирането в е, проекти, като се улесни връзката между проекти, които се нуждаят от инвестиции, инвестиции, които се интересуват от това на къде да насочат средствата си. Е, някои казват, ами като че ли е, хората от генерална дирекция МУВ не се интересуват от е, плана Юнкер. Обратното е, ние смятаме, че този план може да се превърне в голям успех. Той даде повод за значителен оптимизъм при представенето му, но а, има някои пречки пред изпълнението на плана. Е, необходими са известни структурни изменения и задача на Европейския съюз, на институциите, на Европейския парламент, на съвета, на министрите е да отстранят тези пречки. Ние искаме планът да успее. Затова бих желал сега накратко да ви запозная с резултата на междинния доклад, който сте получили от нас. Положителното отражение на транспортната инфраструктура върху инвестициите, растежа и дългосрочната конкурентоспособност ще бъде предмет на изказването на господин Бодевик. За това няма да се спирам подробно на тази част е, но във всички случаи добрата инвестиционна стратегия може само да бъде от полза за инвестициите и за работните места. За съжаление, свидетели сме на драстичен спад в инвестициите в Европейския съюз през последните 5-6 години. Тези инвестиции трябва да бъдат насочени не само към изграждане на липсваща инфраструктура, наистина има липсващи звена в нашата инфраструктура, но също толкова важно е инвестиции да се използват и за поддържане на съществуващите мрежи. Тъй като вече може би 30 40 години снабдяваме Европейския съюз с магистрали, с летища и всичко това трябва да се поддържа. Ако погледнете качеството на съществуващите мрежи, ясно ще видите необходимостта от поддръжка и актуализация, от усъвременяване. Тук няма нужда да сравнявам е, магистралите на една държава членка с други държави членки, да говоря за немските магистрали. Не, просто трябва да се мисли за поддръжката като цяло. Съществуващата инфраструктура така ще стане по-използваема и също така трябва да се използва максимално новата технология, за да бъде направен транспортът чист. Междинният доклад съдържа нагледни примери за проекти, които могат да се ползват от съществуващите фондове за подпомагане, от съществуващите финансови схеми. Както казах, необходимо е да се създаде солидна база във вид на законодателна уредба за инвестициите. Трябва да се говори е, с създателите на инвестиционни решения и самите инвеститори е, трябва да се активизират частните инвеститори и да мислят за инвестиционните възможности в е, транспортния сектор. Това е една от задачите на нашия доклад е, да очертаем как инвестициите в транспорта да станат по-привлекателни за частните инвеститори. Оптимист съм, защото има много явно съответствие между финансовите нужди на инфраструктурните проекти в транспорта и типа инвестиции, е, към които се ориентират институционните инвеститори като пенсионни фондове и застрахователни дружества. Е, времевият профил на тези инвеститори много добре се вписва в е, финансовите потребности на инфраструктурните инвестиции и на инфраструктурните проекти. Но, разбира се, все още съществуват известни бариери пред инвестициите, особено частните, и искам да се спра на някои от тях. Трябва да се отпушат проводите, по които вървят проектите от постъпването им до одобряването им. Като че ли липсва ясна и стабилна законодателна уредба, поне в е, някои области да кажем, е, по отношение на държавните помощи. Що е то държавна помощ? Доколко е възможно да се отпуска държавна помощ? Възможно ли е да се позволи кръстосано субсидиране? Когато инвестирате е, в изграждането на железница и на магистрала. Можете ли да построите първо магистралата и постъпленията от нея да използвате за частично финансиране на железницата? Също така, какво ще стане? давате държавна помощ, примерно на Хавър, но не давате на Марсилия. Трябва да се изяснят правилата за държавните помощи. стои и въпросът за включването на публично-частните партньорства, за това как държавната помощ да бъде съотнесена към държавния дълг, дали държавните помощи за такива проекти не следва да бъдат изключвани при изчисляването на държавния дълг и съответно бюджетния дефицит на държавите членки. Това също е разговор, който трябва да бъде проведен. Също така, някои институционни инвеститори е, като че нямат достатъчно активи, е, стимули, за да инвестират в е, смятани за рискови проекти. Има понякога и ограничения на политиката, които са свързани с целенасоченото използване на приходите от инфраструктурата, само единствено за нейната поддръжка. Аз не казвам, че навсякъде има тежки проблеми, но просто ние сме проверявали в различните области дали не може нещо да се усъвършенства. Занимахме се, например, с правилата за обществените поръчки, дали те са достатъчно прозрачни, дали критериите за разпределение са достатъчно добри, дали процедурите са достатъчно безпристрастни дали работи добре е процедурата за оценка на въздействието върху околната среда. Е, не бих се спускал тук в подробности, но знаем, че е необходимо много време да се направи оценка на въздействието върху околната среда, някой път година, дори за малки проекти. Е, и това може да бъде доста скъпо начинание. Може ли да се подобри ефективността тук? Може ли да се работи по-ефикасно? Също така процедурите за получаване на разрешение за строителство добра, достатъчно добри ли са или системата се нуждае от усъвършенстване? Е, може ли да се е, подобри матуритетът на проектите? Също така поставихме си въпроса дали уредбата за публично-частните партньорства може да бъде подобрена, така че да се привличат частни инвеститори и те да получават определени стимули, ако са готови да поемат риск. Има много интересни теми, е, които трябва да бъдат разисквани и двамата ми колеги ще се спрат на повече подробности. В началото казах, че много се радвам и ние много се радваме въобще да дойдем тук, тъй като Ние нямаме компетентност е, да осъществяваме посредничество между институциите или между държавите членки. Ние можем е, да диагностицираме проблеми, да посочим някои възможности, но се нуждаем от политическо решение, за да могат тези възможности да се превърнат в практика. И за това е много важно Европейският парламент да бъде готов да поеме своята отговорност и да каже на Европейската комисия и на съвета, че сега вече трябва да се работи. Е, програмата на господин Юнкер е, създаде много голяма вълна на оптимизъм и не мога дори да си представя колко негативни ще бъдат последиците от разочарование, ако такова настъпи. Затова Европейският парламент е много важен двигател на тези процеси и за това ние ще се върнем пред вас да ви запознаем с резултата от работата си, когато я приключим. Това сега е междинен доклад само. Много важно ще бъде е, съветът на министрите, Европейският съвет и Европейската комисия е, да могат е, да изпълнят препоръките, след като се запознаят с тях сега. Господин Бодевих a uh, first remark before starting my short speech. I will, uh, I... Първата ми бележка. Когато поискаха от нас да подготвим първият доклад, това беше по времето много преди е, председателя Юнкер да представя своя план. Тогава е, наистина много е, беше важно да възприемем задачата да направим а, нужния анализ с много разисквания, с участието на политици и всички заинтересовани страни. Разговаряхме с всички министри на, транспортите, на транспорта, с които можехме да се срещнем и в крайна сметка, разследвайки и изследвайки развитието на инфраструктурата, транспортната инфраструктура, осъзнахме, че в крайна сметка най-важното е да се инвестира наистина в растежа и конкурентоспособността. Но тук се крие проблемът днес, а това вероятно ще бъде и бъдещ проблем. Защото ако има недостатъчно капиталовложение за дълъг период от време, тогава очевидно ще имаме много сериозни проблеми, що се отнася до изграждането на нови обекти, поддръжка на стари и а, по този начин няма да може да се изгради устойчива инфраструктура. И наистина проучването, първоначално започнато с помощта на Международно валутен фонд, може действително да бъде разгледано, защото сега действително е време за инвестиране в инфраструктурата. По-конкретно искам да кажа, че що се отнася до ръста на БВП и достъпа на финансиране от е, страна на държавите членки е факт и ние трябва да се възползваме от тази възможност. Необходимо е да се усъвършенства състоянието на публичните е, финанси, като имаме предвид и ефекта на множителя. Така че в крайна сметка качеството на работата доведе до економии от бъдеща поддръжка. Това трябва да се има предвид, що се отнася до прилагането на правилата на Евростат но за съжаление това днес като че ли не се отчита. 1,5 трилиона са нужните инвестиции до 2030 година, за да може наистина да се справим с повишените потребности в областта на транспорта. Огромното финансиране, което се нуждаем, е факт. Но в крайна сметка е много важно да се определят по един оптимален начин източниците на това финансиране. И необходимо е тези източници да се допълват, а не да се дублират или заместват. И сега на екрана виждате много важните въпроси, които трябва да обърнем внимание. Има потребност, трябва да осъзнаем всичко това. 600 милиарда са необходими, е, за да се изградат ТНТ е, мрежите. И действително е, около 127 милиарда евро са необходими за да се финансират проектите през следващите години, за да могат да се постигнат целите. Колегите ми ще опишат по-нататък по-подробно е, за какви проекти става дума, но тук е важно да се очертаят различните източници на финансиране, безвъзмезни средства, публично финансиране и инвестиции от частния сектор. Важно е че тук в картината вече виждаме и влизането на частния сектор и от инвестиции. Спомняте си за 6 милиарда, 6 за инвестиционни потребности, които се очертават днес. Следователно е необходимо от някъде да се намери това финансиране. И тук стигам и до следващият следващата идея в моето изказване, що се отнася до изграждането на а, един устойчив проектопровод. А, това е важно не само на общностно ниво да се постигне, а, а на всякакви нива, за да можем наистина да ангажираме частни и публични средства. Транспортната инфраструктура се финансира в Европа по конкретен начин, но на нас ни е нужна помощта на държавите членки, що се отнася до това как да се привличат частните инвеститори и да се изграждат публично-частни партньорства ролята на банката, Европейската банка за инвестиции, както и групата банки, които работят с нея, са много важен участник в този процес, но туининговите програми от друга страна също имат много важна роля. Освен техническата помощ, която можем да предоставим за проектите, много важно е също така да се изгради една ясна нормативна уредба за използването на финансовите инструменти а, о, необходимо е тази рамка да бъде опростена на общностно, общ, на, а, общностно ниво. Освен това, тази рамка трябва да бъде предвидима и лесно за изпълняване. Когато става въпрос за държавна помощ, трябва да се уточнят ясните правила и бърз, бърза възможност за а, ам, скрининг на проектите, които бързо да могат да стигнат до одобряване. Що се отнасят до механизмите, свързани с анализа на риска, е, има какво да се желае и там, за да може наистина да се стигне бързото финансиране. Публичните гаранции, друга много важна е, област, която може да се ускори е, финансирането. Ролите на европейските гаранции е, особено тези, които се издават от Европейската инвестиционна банка, са от изключително голямо значение. И по-нататък, вие всички знаете каква е ролята на транспортната инфраструктура, що се отнася до ползите, които могат да излекат е, е, гражданите. Не непременно това се измерва в средства, конкретно или в пари. И, например, що се отнася до принципите замърсителя плаща и ползвателя плаща, трябва действително все повече и повече да се използват, за да се намали бремето върху дънакоплатеца. А по-нататък, що се отнася до разстоянията или отстоянията, необходимо да се анализира този въпрос в цялостното изграждане на системата. Устойчивата инфраструктура може да доведе до много ясни ползи, които обаче трябва да бъдат уточнени. Съфинансирането, пресеченото финансиране, всичко това трябва да бъде внимателно анализирано. И така стигаме до финансирането и стимулирането му. Много важни са тези фактори, що се отнася до финансирането на проектите, независимост от каква, какъв източник публичен или част конкурентен. Много внимателно проучвахме този въпрос. Много интересно ще ми бъде разискването с вас относно нормативната уредба, която трябва много внимателно да бъде проучено заедно с обществените поръчки и съответните процедури. Трябва да изградим опростена, хармонизирана система от правила, за да може да се стигне до ясна оценка на проекти и възлагане. Всичко това крие, е, разбира се, от рискове е, при неизпълнение да води до закъснение на изпълнението и приключване на строителните работи. Правилата трябва да бъдат ясни, уточнени и всичко това трябва да води до изграждане на частно-публични партньорства. Що се отнася до актовете по трудоспособност 2, е, база от 3, това са други важни инструменти, които трябва да се имат предвид. Подхода за жизнения цикъл е, на е, проекта е изключително важен аспект. Тук става въпрос не само за изграждането, но и за поддръжката и е, за е, функционирането, за да може да се гарантира устойчивост на проектите, оперативна ефективност и да се избегнат бъдещо, е, бъдещо бреме върху публичното финансиране. Това всичко е много важно, за да, разбира се, по-нататък можем да стигнем до много важни разисквания, но пред, преди това давам думата на колегата професор Кайтни. Благодаря, господин Секи. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за вашата покана. Ще продължа, като няма да повтарям вече казаното, ами ще надградя на това, което вече беше сведено на ваше, до вашето внимание. Има примери, които са дадени за отделни сектори, които а, отговарят на а, критериите за финансиране. Всичко от тук се отнася до иновативното финансиране. В повечето случаи става въпрос за комбиниране между държавен и частен капитал. Един смесен подход за финансиране на проектите. Виждате тук този списък, е доста интересен. Сумата е 127 милиарда, включени са всички ам, сектори, системи за управление на трафика по пътищата, Сезар, ERTMS, e RIS, e ITS, e всички тези системи Предвижда се сред, средства и за надграждане на барометрите, е, както и за инфраструктура, която да насърчава използването на горива, незамърсяващите, незамърсяващи околната среда. Виждате, че за ЖП връзките се предвижат около 30 милиарда. Понякога става въпрос за късни, къси отсечки, за свързване на летището с съответното населено място. Има и други по-сложни проекти за финансиране, но те могат да бъдат разбити на отделни части. Например, когато говорим за ERTMS, това е система, която може да представлява интерес за частните инвеститори. Продължаваме да открояваме проекти, които са годни за финансиране съгласно плана Юнкер. Полагат се съвместни, услу... полагат се съвместни усилия от различните координатори на, да речем, координатора по e RTMS. Има и екип, който има за цел да подготви почвата за финансиране на проекти по плана Юнкер. В всеки коридор има водещи проекти, така че да има нещо, което да е вече готово и да бъде финансирано. Както вече казах, ние ще продължим да работим съвместно с другите, с ГД мобилност и транспорт, за да очертаваме подходящите проекти, които да бъдат финансирани от юни 2015 нататък. Провели сме заседания с ЕИБ, но и с органите на държавите членки, така че да видим каква е тяхната гледна точка. Ще продължи и работата по инвестиционния пакет и от наша страна, от страна на комисията ще се предвиди финансиране и за схеми за по-леки видове инфраструктура. Опитваме се да осъществим структуриран диалог с инвеститорите. Фокусираме се върху дългосрочните инвеститори. Опитваме се да очертаем кои активи представляват интерес и какво точно трябва да бъде финансирано в даден проект от частните инвеститори. Нещо друго, което е по-важно, освен консултирането с потенциалните инвеститори, ние а, ще се опитаме да продължим да работим а, по търсенето на възможни решения и премахване на евентуалните пречки. Нашият ресорен комисар, както и транспортните министри, възнамерявах още и преди плана на Юнкер да намерят начин по какъв най-ефективен начин могат да се използват средствата от фонда за структурни инвестиции, за стратегически инвестиции. Какъв потенциал има, който може да бъде изчерпан, който не е използван в миналото, да речем по отношение на проекто облигациите и в това може да стане в сътрудничество с частните инвеститори. Смятаме, че публично-частните инвестиции са пожанали много голям успех още и преди да бъде предложен плана на Юнкер, така че могат да се използват тези добри практики. И така, търсим какви биха били а, възможните пречки, а, каква да е регулаторната а, рамка, така че да бъдат изпълнени проектите надлежно. А, нашата работа не е толкова лесна, защо, защото пречките идват от решенията на някои органи. А, и след тези решения трябва да бъдат изпълнени от други органи. Имат отделни прерогативи и е трудно да бъдат убедени да променят гледната си точка. Но това не е и нашата работа. Нашата работа е да очертаем тези пречки, да предложим възможни решения и след това да отнесем този въпрос до тези, които са компетентни да вземат съответните решения. Това е нещо много важно и ето защо заключения ще се присъединя към моите колеги, колеги като ви благодаря за вашите усилия. А, има много полезни коментари, които можем да чуем от вас. Може да ни дадете и интересни предложения така че не да ги използваме в нашата работа. Освен това, смятаме, че като се има предвид вашата политическа отговорност, трябва да знаете как стоят нещата и ам, се надяваме да подкрепите нашата позиция. Благодаря ви. Това бяха трите изказвания. Сега започваме с дискусията. Първият е господин Ван Декам. Voorzitter, dank u благодаря, господин председател, Благодаря ви. Трябва да кажа, че наистина искам да благодаря на тримата господа за извънредно ценната информация, която ни представиха, както в доклада, така и в устните си изложения. Очевидно, Тук трябва е, да е, имаме предвид, че парламентът се занимава е, с финансовите системи почти постоянно, а този доклад е междинен. Мисля, че госпожа Ела Сендър ще се спре на това. И малко по-късно. Мисля, че междуният доклад е даже малко закъснял, защото според мен нашата работа по Европейския фонд за стратегически инвестиции ще приключи по-бързо. Искам да знам каква ще е основата Европейската инвестиционна банка да одобрява проектите. Имаме добър проект, СЕФ, обаче не знаем Европейската инвестиционна банка какво ще прави с него. От тук нататък са и следващите ми въпроси. Публично-частните партньорства не са се доказали. Много усилия са необходими, за да излезе добър проект и той да приключи успешно. Може би трябва да се направи нещо като насока или като наръчник. Публично-частно партньорство по-лесно се сформира и работи така или иначе, в момента има прекалено много бюрокрация. Вторият въпрос е свързан с това да се рационализират финансовите потоци. От една страна съществуват субсидиите от СЕФ, от друга страна заемите от ЕФСИ и трето включват се и частни инвестиции. Това смесване дава възможности, но изисква и определена яснота в регулирането. Третият ми въпрос е как ще осигурите финансирането. Погледнете германските е, застрахователи. Там има много пари. Обаче как ще ги накарате да ги е, вложат? Първо те трябва да поддържат определена капиталова адекватност, платежоспособност. Това е едно на ръка. От друга страна, за тях стои въпросът за възвръщаемостта в инвестициите. U е, hebt al gesproken met de EIB. Is uw eindrapport... И така, господин председателю, искам да попитам във връзка с Европейската инвестиционна банка. Ще бъде ли крайният ви доклад, окончателният ви доклад е, приключен достатъчно рано, до юни месец, казвате вие. Не е ли рисковано, не е ли малко опасно да се приключва чак тогава работата по доклада? Благодаря ви, Исмаил Ерток. Благодаря. Благодаря от името на е СИД за интересното представяне на доклада. Благодаря на всички вас, на тримата колеги. Тази дискусия водим от няколко седмици, от както комисията на Юнкер представи този план, свързан с фонда за стратегическите инвестиции. Трябва да помислим последния въпрос – има отделни критерии, свързани с механизма за свързване на Европа. Има и насоки, свързани с трансграничните транспортни мрежи. При подбора на критерии, при подбора на проектите, до каква степен ще се прилагат тези критерии? При определене на финансирането, определене на проектите. С комисията и най-вече ГД Мобилност и транспорт ще е, обсъдим темата, свързана с тези 315 е, милиарда евро. Как ще стигнем до тази сума? Трябва да посочим, че 8 милиарда са реалните средства. 3,3 милиарда от СЕФ плюс 2,7 милиарда от Хоризонт 2020 и 2 милиарда от излишък от бюджета. 8 милиарда плюс още 8 милиарда гаранции. С тези 16 милиарда чрез ам, ам, ефекта на лоста да станат не 315 милиарда, 100 милиарда да станат, това също ще е голям успех. И това ще са инвестиции най-вече в а, а, транспортната инфраструктура. Ще видим, че 29% от проектите са отредени за транспортния сектор и това обаче ам, води до някои допълнителни въпроси. Те са заложени във вашия доклад. Какви са пречките, които съществуват? Ние искаме да спечелим частните ам, инвеститори. Какви биха могли да бъдат пречките? Да има регулаторна рамка, която а, да ам, дава ам, възможната сигурност на тези, които ще предоставят средствата. Европейската комисия трябва на вътрешно ниво да обсъди по какъв начин да се избегнат боричканията между отделните генерални дирекции, така както е ставало с ГД конкуренция. И друга тема, която искам да посоча и която вие споменахте, е относно инфраструктурните проекти, които трябва да бъдат финансирани от тази а, програма. Дали а, те трябва да а, се придържат към мастрихските критерии. Защото в противен случай ще се изгуби смисъла за страни, които имат проблеми с дълга си в момента. Относно единното гише за обслужване, в което да се издават едините разрешителни за строителство и други дейности. Нещо, което също ми хареса и веднага ще го спомена. Подходът свързан с жизнения цикъл. Много добре ми звучи това. При законодателните мерки и при насоките, които изготвихме, точно това имахме предвид. Има проекти, които са избирани в миналото, без да се взима предвид бъдещото им въздействие. Какви ще са разходите по тях в бъдеще? И в тази връзка, когато говорим за жизнения цикъл, трябва да сме наясно с допълнителните разходи. Да речем, тук въглеродния отпечатък. Ако се вземе той предвид, какво ще е въздействието на съответния проект върху околната среда, така че да знаем като цяло колко би струвало едно начинание. През следващите а, а, седмици а, трябва да помислим по този въпрос. Моника Рике и госпожа Лесендър. Искаме да се занимаем с тази тема нещо, за което трябва да внимаваме. Има някои изследвания, които ам, разглеждат този ефект на лоста или ефекта с а, мултипликатора. Дали този ефект е реалистичен в този си вид? Има изследване на университета в Берлин и се стига до заключението, че ам, в крайна сметка нещата не са толкова и оптимистични, що се отнася до приходите и ползите от инфраструктурните проекти. И така, ще видим как ще продължи в бъдеще. Благодаря ви, Робърт Зил. Of... Благодаря много за представянето на този междинен доклад. Както знаете, в нашата комисия ние много се вълнуваме относно изпълнението на този замисъл на председателя Юнкер, особено имайки предвид по отношение инструмента за свързване на Европа, средствата, които се предвиждат от там и е, изпълнението на останалите проекти, които следва да бъдат финансирани. На практика слушах вашето представяне, но като че ли по-скоро идеята на вашето представане беше да ни запознаете с плана Юнкер и е, то в доста е, положителна светлина. Как, как точно ще разгледаме въпроса, свързан с коридорите в транспортния сектор? Е, с акцент върху магистралите. Може би Генерална дирекция МУВ може да използва наистина безвъзмезна помощ от инструмента за свързване на Европа и може би много по-добре може да се сътрудничи Генералната дирекция с съответно комисията от Европейската инвестиционна банка, която ще се произнася относно качеството на заявените проекти. И в този случай, може би, е, ще е, проявят интереси към целият този процес и честните, частните инвеститори. Но в крайна сметка много важно е да имаме предвид и времето, графика на времето 10-15 повече е, години. Частните инвеститори след няколко години, 2-3 очакват възвръщаемост а, дълъг период от време нещата стоят по различен начин. Не, че не искаме да има а, тези проекти за транспортните коридори в инфраструктурата, но искам да кажа, че тук просто може би не става въпрос за а, възможност за бърза възвръщаемост. Как виждате този аспект съобразен с плана Юнкер? И господин Кристер Фърсън, вие казахте, във вашето представане, че изключително важно е насълчеността на средствата в областта на транспорта към а, държавите членки. Да вземем Гърция за пример. Е, инвестиции е, в пенсионната област, например, които обаче през последните години бяха премахнати с обществени средства на практика. Е, Централната Европейска банка, Международния валутен фонд, Европейски съюз. И сега, защо сега обаче да искаме инвестиционни компании и пенсионни фондове да проявят отново интерес към Гърция да инвестират в транспортния сектор, при положение, че преди години те на практика са изтеглени там, Това не носи ли известен риск? И на последно място въпрос свързан с транспорта. Ако се изграждат магистрали, които са платени с данък, тол. Сега не става въпрос тук за е, критерии по Мастрих, но за пакта за стабилност. Подобни магистрали, подобни пътища, може би няма да бъдат съвсем същински в този смисъл, но при тях възвръщаемостта се очаква след 20-30 години. Те би трябвало да бъдат включени в бюджета в баланса именно за 20-30 години. Как виждате, как ще се избегне това а, противоречие? Тук бю, бюджета 2016 година, да речем, за конкретна държава, която е инвестирала в пътищата. Може би тази държава ще трябва а, да заложи а, тези параметри за баланса си след 20 или 30 години. Няма да бъде включено сега. Добре, а как тогава ще може да а, защитим а, пакта за стабилност и развитие? Благодаря. Благодаря ви, госпожа Майснер. Благодаря, господин председател, Благодаря и на тримата ни оратори. Е, ще съм кратка, защото трябва да си тръгна и да гласувам в друга комисия. Няма да мога да изчакам отговорите, е, които ще дадете, но моите асистенти ще си ги запишат и след това ще ми ги е, предадат. На госпожа Билбал и другите ще зададат въпроси със сигурност. Прекрасно звучи това, което казвате. И е добре от законодателна гледна точка, ако можем да използваме за коридорите, както и механизма за свързване на Европа, така и а, плана на Юнкер. Не трябва да се стига там обаче да се взимат средства от транспорта и да се влива в други проекти, но и ам, дори и така да стане, това не е толкова зле, ако има публично-частни партньорства за изграждането на магистрали, които не на последно място са включени в трансграничната транспортна мрежа. Като цяло, две неща ще кажа. Вие казахте, че при 127 милиарда могат да се използват съгласно новите финансови методи. Е, ще бъдат намерени частни инвеститори. Имаше и изброяване на проектите, като половината от средствата ще се влеят в транспортни проекти. Дали регионално ще бъдат разпределени тези проекти и другия въпрос е до каква степен проекти, които могат да бъдат финансирани с новите методи съгласно проекта на Юнкер ще доведат до създаването на допълнителна стойност, така както си бяхме заложили по отношение на СЕФС, механизма за свързване на Европа. Тези проекти трябва да са в услуга на всичките граждани на вътрешния пазар смятам, че тези проекти, разбира се, ще добренесат за допълнителни ползи, но по какъв начин? Както казах, няма да изчакам вашите отговори, а, но накрая още нещо. А, вие казахте също и за набирането на средства сред, а, чрез, да речеме, магистрални такси. Ще видим какво ще се случи и с тези такси в Германия, дали те ще съответстват на европейското законодателство и ако е така, нямаме против да се използват и такива методи, като разбира се, тези средства са свързани с някакви определени цели и тяхното постигане. Председателят от господин Махадо беше казано, че този принцип ам, за потребителя плаща се а, приема, но за принципът само чужденците да плащат не се приема. И, президент, мерси. Госпожа Дели, благодаря господин председател. Благодаря за вашето изложение като експерт. Аз имам много въпроси que vous pouvez nous exposer quelles sont les opportunités concrètes? Най-напред може ли да ни кажете какви са конкретните възможности за финансиране чрез различните инструменти, било публично-частните партньорства или проектните облигации? Първият ми въпрос бе това. Вторият ми въпрос е кога и как държавите членки могат е, да е, погасят дълговете направени е, за е, проектите, които толкова много ни харесват. Това много ме интересува. Освен това, как ще се измерва? Когато се финансира един проект и особено когато е голям а, а, проект, а, тя, техния принос. Особено когато проектът е голям, скъп и ненужен. Има ли средства с които вие можете достатъчно надежно да определите дали трябва да се инвестира е, в определен проект, когато е, държавите членки не само нямат средства, а и не се знае какво ще бъде отражението от него или се знае, че той няма да има голямо отражение. Sí. Gracias, presidente. <clears throat> Perdón por la situación de... Госпожа Аяла Сендер. Terminar. Благодаря, господин председател. Извинявайте, е, че така дрезгаво говоря. Гърлото ми е възпалено. Благодаря на различните оратори за полезната информация, която ни дадоха. Искам да добавя някои въпроси към вече зададените. Господин Кристоферсън, вие очевидно много добре запознавате цялата система на отпускане на средства в Европейския съюз – и за това искам да ви попитам дали сте имали възможност да направите оценка за тези цели с какви средства разполага европейският бюджет извън механизма на свързване на Европа. За инфраструктурни инвестиции съвсем очевидно трябва да се гарантира, резултатност на инвестициите и съответно проекта трябва да бъде така планиран, че да има резултат от инвестициите. Понякога е възможно да се прехвърлят средства от бюджетни статии, където има излишъци или неоползотворени средства – обаче 30 милиона за механизма свързване на Европа не са кой знае колко и колкото и да добавим до тя, към тях е, няма да се получи голяма сума. Е, частните инвестиции. Не съм добре запозната е, с възможностите тук. Ако погледнем на държавните помощи в миналото, в Европейския съюз и другаде, винаги сме чували призиви за по-голяма гъвкавост. И това е доста притеснително. Фактически е, това задейства червената лампа. Следователно, ние трябва да бъдем много внимателни с е, тази тема. В някои държави членки има държавни помощи и гъвкавост е, може да се приветства, ако обаче те имат излишъци в бюджета. Иначе не е възможно да проявявате гъвкавост. Също така, отражението върху околната среда задължително трябва да бъде част от оценката на последиците от проекта. Що се отнася до финансовите инструменти, има финансиране в Европейския съюз чрез от една страна фондовете и механизма свързване на Европа, от друга страна обаче е, съществуват и е, частноправни субекти, като да кажем застрахователните дружества, които могат да бъдат привлечени като инвестиции. В е, плана за инвестиции на господин Юнкер се акцентира върху краткосрочните инвестиции за разлика от това, което правят, да кажем, руснаците и китайците. Мисля, Тоест, интересно ми е да чуя вие какво мислите по този въпрос. Много интересни бяха изложенията ви, но искам да получа допълнителна информация по въпросите, които зададох. Искам да знам как може да се постигне максималния потенциал на всеки от финансовите инструменти. Е, от гледна точка на индивидуалните проекти, как можем да получим максимално бързо най-добрия резултат impacto rápido en cuanto a la inversión y en cuanto a los aspectos socioeconómicos. Y en ese, en ese aspecto. Що се отнася до плана на господин Юнкер, трябва да имаме инвестиции. Мисля, че трябва да помислим дали не е редно да прилагаме по друг начин правилата, за да улесняваме онези, които искат да инвестират. Имам въпрос конкретно и към господин Секи. Както следва. Вие кръстосаното финансиране приемате ли го? Подкрепяте ли го? А, защото в исторически план ние сме го забранили, ние сме били винаги против него. Що се отнася до е, регламента платежоспособност 2 и е, Базел 3, няма ли да се стигне до злоупотреби с банковата система, защото един е, инвестиционен проект е, е нож две остриета или може да се използва като е, такъв? Ние имаме такива проекти много скъпи, които са завършили с провал. Как може да се работи с правителството, за да не се допускат такива провали в бъдеще? Благодаря, господин Доминик Рике. Да. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя тримата ни оратори за това, че вършат наистина полезна работа. И тази работа заслужава а, много голямо одобрение и става все по-валидна. Искам да, подкр... да подчертая нещо, което според мен е особено важно, а именно значението на нефинансовите бариери. Защото общо взето говорим за финанси в кавички. Планът на Юнкер Хоризонта Европа 2020, механизма за свързване на Европа. Обаче тук трябва да се мисли за цикъла на живот, за не само за изграждане на нова инфраструктура, но и за поддържане на съществуващата. И а, не финансовите препятствия пред тези цели са много важни. Някак ги губим от поглед, въпреки че те присъстват неизменно и би трябвало да мислим и за тях. Регламентационният аспект е много важен и от ден точка на проекти, и от ден точка на финансиране. Трябва да вземете предвид много области. Околна среда, обществени поръчки, държавни помощи, всичко това е свързано с правила и много затруднява предвидимостта на изхода от проектите, включително на финансовия изход. Освен това, има и проекти, които е, нямат непременно финансова стойност или само финансова стойност. Има такива, които са от чисто обществени интереси. Там не можете да привлечете е, обществени инвестиции, ако се налага е, просто да се осигури свързаност. Е, в труднодостъпен регион кой, и тази свързаност ще, се, ще облагодетелства малко хора. От друга страна има проекти, които са много печеливши и трябва да се намери някакъв баланс между двете, така че остатъчната приходност от проектите е в крайна сметка да интересува всички. Имам известни опасения в връзка с това планът Юнкер да не доведе до отслабване на съществуващите механизми, вместо да ги допълни. В противен случай бихме имали много така лошо начало на изпълнението на плана. Имам няколко практически въпроса към вас. Вие във вашия доклад говорите за прегрупиране на проектите още на етап подготовка. Тоест да се третират проектите а, да се третират те като групи от проекти, в които има връзка между отделните елементи. И така да се мисли за привличане на пул от инвеститори за пул от проекти. Мислите ли, че може това предложение да се осъществи? Отчасти то фигурира и в плана Юнкери. може ли да го детайлизирате? Можете ли да направите връзка между плана Юнкер и вашия доклад в това отношение? Второто нещо. Второто предложение е да се привлекат различни и разнородни партньори да работят по малки проекти, свързани с големи важни проекти, е, да кажем доставчици на гориво и други подобни. Как е, могат да бъдат обединени толкова различни доставчици на стоки или услуги? Е, как да се привлече пул от инвеститори? Има ли начин въобще за това? Мисля, че ако това се постигне, можем да постигнем значително по-висока степен на ефективност. Предпоследен въпрос. Какъв финансов регламент може да бъде предложен? Какви финансови правила? Вие, например, във вашия доклад цитирате Solvency или неплатежоспособност 2. Какви нови правила трябва да съществуват, за да се привлекат инвеститори? И последното е както въпрос, така и предложение. Какво мислите за създаването на един статут за дългосрочни европейски инвестиции? Ще се поясня. Когато а, планът на Юнкер или а, механизмът а, свързване на Европа определят нещо като проект, това означава, че става дума за начинание, което е годно за финансиране от е, Фонда за гарантиране, от е, Фонда за стратегически инвестиции. Значи, като сложите етикет проект по този начин, в е, един известен смисъл се признава значението на проекта и той се определя като годен за инвестиране. Как може да се направи така, че да допълним тази финансова гаранция с един регламент консултационен статут, с един нормативен статут. Защото трябва да се мисли за правилата за партньорите, които биха проявили интерес. Например, ако има а, проект с европейски статут, тогава може дружествата да привлече частни инвеститори и участието на съответния инвеститор да се зачита по платежоспособност 2. Това е моят въпрос. Могат ли да се обвържат всички тези правила по този начин? Заповядайте. Господин Елсен, благодаря. Благодаря за вашите е, изказвания, господа. Наистина правилно е да се каже, че когато се представи плана Юнкер, имаше известен ентусиазъм сред е, много от нас, но и, и също така си зададахме въпроса, е, изпълним ли е този план. И сега няколко въпроса в тази връзка. Има логика да е, погледнем към е, частните инвеститори Очевидно те да искат да получат възвръщаемост за своето вложение, но не е рисков капитал 20-25%, така че да могат да убеждават своите акционери, че са се справили чудесно с своята план за инвестиции. Сега, позволете ми, може би, да дам пример. Швеция 70% от средствата се инвестират в бонове а, облигации. По-настоящем лихвата е изключително ниска. Сега, що се отнася до тези а, облигации? съкровищни бонове. По какъв начин а, можем да ги сравним, например, с пенсионните фондове? Има различни пенсионни фондове. Има частни, има публични. А, а също така и а, взаимни фондове за застраховане. Така че, виждате ли някаква пречка, например, за последните? А, дали а, тези взаимни фондове могат да участват в финансирането? Или пък трябва да се откажем от тях? И слушах някои представители от социалната економика, които виждат известни пречки по този въпрос. Е, второто, на което искам да се спра. Ако има а, е, наистина едно единствено гише, едно място, откъдето ще се получават разрешителни за строеж. Аз съм работил в градски съвет. Е, зная как точно се подават заявките, но има риск а, ще може ли наистина всичко това а, да се разглежда на национално ниво без финансиране? Това ще е провал за демокрацията. Благодаря. Госпожа Билбао, благодаря, господин председател. Обръщам се към всички оратори, наши гости. Благодаря ви за вашите е, изказвания и за представането на доклада. На първо място, убедена съм, че планът Юнкер ще пожене успех. Но днес ние разискваме едни изключително важни въпроси. Във всеки случай съгласни сме, че е необходимо да се премахнат всички пречки пред економиката. Необходимо е да има устойчива рамка за инвестиции, за да можем наистина да реализираме растеж в економиката, за да могат е, съответно хората да желаят да инвестират, да има по-добри публично-частни партньорства, да има полза и за инвеститорите от този процес. Ние много добре съзнаваме каква отговорност лежи върху нашите плещи. Много неща са заложени. И има много трудности в редица държави членки. Така че наистина доста дълго време виждаме, че има липса на воля сред държавите членки. Разполагаме с изключително много инструменти за финансиране. Но преди това трябва да зададем основен въпрос. Държавите членки наистина ангажирани ли са с наистина желанието да премахнат бариерите. Ако не можем да намерим отговор на този въпрос, тогава просто половината от въпросите, които обсъждаме тук, ще си останат в тази зала. И нещо вчера искам да спомена каквото се случи. Аз разговарях с представители на ЖП предприятия, различни държави, поне 10 държави членки, и те непрекъснато се оплакваха, че има изключително много пречки за инвестиране в отрасъла, за с достъп до пазара. Няма как е, да се развива добре нещата на пазара, ако тези бариери не се е, премахнат. Процедурите са много тромави понякога. Имаше въпроси е, за енергийния сектор. Ако се обърнете към специалисти в енергийния сектор, ще получите същия отговор. А същия отговор ще ви дадат и специалисти в цифровия отрасъл. Тоест, всичко се повтаря. Как да се премахнат тези бариери? Това са бариери, които ние сме уточнили и описали в много от нашите доклади до сега. Проблемите не могат да се разрешат без политическа воля. Така че въпросът ми е ясен. Има ли политическа воля в държавите членки по този въпрос да се премахнат бариерите? Не сме започнали да говорим и за доклада за четирите е, акта, да наречения пакет за железопътния транспорт. Необходимо е да се опрости инвестиция третирането. Необходимо е да се осъществи напредък, но това няма как да стане, ако не започнем от този изключително важен момент, а именно устойчивост е, и изградена здрава структура и ясна нормативна уредба е, действително прекрасни са тези замисели, тези идеи, но трябва да се попитаме, държавите членки готови ли са да премахнат пречките, които по-настоящем съществуват. Има прекрасни проекти. Ние сме уточнили някои от нашите приоритетни проекти за следващите 10 години, но до 2014 не успяхме да приключим никои от най-големите си проекти, които би трябвало да са вече в етап на разработка до 2014 година. Необходимо е, разбира се, да се интересуваме и от възвръщаемостта от инвестициите. Това е важно за всички. Как можем е, да премахнем бариерите по един системен начин, как може да е, разполагаме с политическа воля за генериране на инвестиции и създаване на възможност. Прекрасна работа е свършена до сега, но тя трябва да се преведе на езика на практиката. Е, Зная, че не е било лесно да извършите този анализ, да разгледате различни отрасли, препоръки и наистина ежедневно се докладва, ние непрекъснато изискваме и същото в нашите доклади, да се премахнат тези бариери всички представители на всички сектори е, насочват вниманието ни към тези пречки като основна бариера срещу инвестициите. Необходима е политическата воля на държавите членки. В противен случай е, всички тези идеи, плана Юнкер, Е и Б, е, просто въпреки прекрасния замисъл ще бъдат поставени под въпрос. Следващия оратор, благодаря и аз искам да благодаря на господата за прекрасно свършената от тях работа. Въпросът ми е подобен на този на колегата Билбао. Мислих за тези нови проекти. Да, нова инфраструктура е необходима и в рамките на транс граничната транспортна мрежа. Господин Кристоферсън, вие казахте, че трябва да се поддържа и съществуващата инфраструктура. В доклада ще сте очертали някои проблеми и някои възможности, които проистичат от новите технологии, че е необходима инфраструктура за хибридните автомобили. Госпожа Билбао каза нещо по отношение на ЖП, транспорта и вие казахте нещо за RTMS. И в крайна сметка аз съм на мнението на колегата, че е, тези проблеми ние ги, ние ги обсъждаме от поне 10 години. Е, работим по тези проблеми и то много усърдно, е, но в държавите членки няма голямо раздвижване стои въпросът с доверието между инвеститорите и държавите членки. Не мога да си представя как при сегашните условия могат да бъдат убедени инвеститорите да инвестират в тези проекти. Знаем каква е предисторията, знаем, че има много интереси, разнопосочни мнения и неустановен напредък. Въпросът ми е следният. Откъде черпите вашия оптимизъм? Вие много ясно сте очертали ситуацията, отделни възможности сте посочили за финансиране и за дългосрочни, разбира се, инвестиции говорим тук. Как обаче, откъде е този оптимизъм, след като доста е изгубено в миналото? Аз също ще ви задам въпроси. Планът на Юнкер има три цели и това го казахте в самото начало. Създаване на работни места, трябва Европа да бъде обединена и да бъдат постигнати целите, свързани с климата. Средствата трябва да бъдат инвестирани в тези три цели. Всички имаме опит в тази област, от това сме и песимистични. Ние искаме да обединим Европа в, относно ЖП пакета. Да, проблеми има там, където отсечките стигат до граничните региони. Този проблем е от 20 години. Сега разполагаме с още повече средства и според нашия опит можем да отсъдим, да, ето идват още пари за още по-големи проекти, а за малките проекти какво се а, случва. Ам, а, така е с Бресла. От а, полска страна а, се финансира от средства Европейския съюз, от германска страна не. А става въпрос за една отсечка от 50 км. Проектът а, за железопътния а, проект за, за железопътния транспорт може да а, допринесе за предотвратяване на измененията в климата. Но беше казано, а, не, няма да е така. Отрежат се средства и по-голямата част от тях е за а, пътища, то 63 е милиарда. През 1972 година беше казано, че Да, чрез пътища можем да женем плодове, но чрез пътища можем ли да се справим с измененията в климата? Поддържането на инфраструктурата, да, преди а, федералното правителство да финансира нов проект, трябва да кажа не. 7,2 е, милиарда евро е, в е, Германия се разходват за поддържане на пътищата. В Париж бях на една конференция и там 800 души имаше, които казаха, нашият приоритет трябва да е, е да поддържаме това, с което разполагаме, т.е. с пътната мрежа. Нямаме нужда от нови проекти. В Германия трябва да се каже никакви нови проекти вече. Вижте какво се, стру, е, какво се случва с съществуващата инфраструктура. Има два а, а, а, моста на трен, един е до Леверкузен, които трябва да бъдат поддържани. Um, нещо друго. 60, 70, 80 км uh, тунели. Бор машини uh, пробиват uh, Алпите. Колко работни места са създадени? Ко, uh, как ще бъдат uh, изпълнени uh, целите за климата през следващите 10-15 години? Ами няма как. Но, сека, но а, трябва да се каже, когато не се изпълняват трите изисквания, трябва да има альтернативи. Говорим а, за а, малко наброй проекти, които да са наистина ефективни. По-добре е да има 100 200 милиона, отколкото да има много проекти за 150 милиарда, примерно. Да видим вие как може а, да повлияете така, че да се премине към изпълнение на по-ефективни проекти. Господин Кристоферсен, най-напред ще кажа, че ние тримата нищо не можем да приведем в изпълнение – Нямаме такъв мандат. Не можем да посредничим. Можем само да открояваме проблеми, които изискват решаване. И също така да посочим кои проекти са надлежно изпълнени. Там, където има проблеми, те, решаването им е в ръцете на Европейския парламент, Европейската комисия и съвета на министрите но аз не съм песимист. Ако погледнете вътрешния пазар, ще видите, че не хиляди пречки за търговията са премахнати. Днес имаме много по-либерална търговска система, отколкото беше тя през 1985 година. Значи може да се постигне. Обаче транспортът е област в е област, в която Европейският съюз вече има компетентност. Тоест, той, той няма компетентност за самия транспорт, но има много области свързани с транспорта, е, в е, които Европейският съюз има компетентност и може да допринесе за премахването на бариерите. Държавните помощи, обществените поръчки, стандартите, е, стандартизацията – има. Разбира се, и бариери, които проистичат от липсата на желание от държавите членки и Европейския съюз да се намесва в някои области на дейност. Е, те имат право да се противопоставят, когато няма компетентност на съюза, но напълно съм съгласен, че в инфраструктурната система има странни липсващи звена – когато вървя от Елзас към Германия, все още ми липсват 15 км магистрала, които да свържат безпроблемно двата региона. Когато сравня Например, магистралите, свързващи Белгия с Холандия или Холандия с Германия. Положението не е така добре, добро, когато се движа от Елзас до Германия. Но добре, държавите членки имат своите предпочитания, само че има бариери, които Европейският съюз следва и може да премахне. Следващият въпрос. Защо инвестиционните е, субекти, пенсионни фондове и застрахователни дружества да проявяват интерес към транспорта. Ами, те вече инвестират. В Франция около 25% от инвестициите в магистрали са от този източник. някога се инвестира в пристанища, Вземете е, канадския пенсионен фонд на учителите. Те са инвестирали в редица летища в Великобритания, в Дания, в други държави членки. Значи не става дума за някаква тотална новост. Е, става дума за инвестиционни субекти, които вече са проявявали интерес. Те инвестират, например, в дърводобива. Те непрекъснато търсят възможности за инвестиции. и профилът е, и е, срокът е, за изплащане на пенсиите е, много често съвпадат с профила и срока на възвръщаемост на е, инвестициите. И много от тях проявяват интерес, защото са обещали на бъдещите пенсионери, че те ще получат 4% увеличение е, на дохода си и то ежегодно на годишна база. Ако вложите в облигации, например холандски или датски облигации, сте много доволен, ако имате 1% увеличение. Обаче пенсионните фондове обещават повече. Те имат обещания, те са се ангажирали към а, своите членове. Така че интерес имат по дефиниция. Не бива да забравяме обаче, че е, надзорния съвет на застраховател или на пенсионен фонд няма право да действа безотговорно от економическа гледна точка, да проявява економическа безотговорност. Дори когато е, вземат е, инвестиционни решения, те носят голяма отговорност, могат да бъдат е, и лишени от свобода. Ако има начин престъпно да се движат парите, инвестиционните фондове и пенсионните фондове трябва да се пазят от такива схеми. Те трябва много внимателно да инвестират. Значи, е, те са длъжни да пазят интересите на спестителите и за това проявяват голям интерес към генериране на подобни проекти. Ние сме говорили с представители на е, доста дружества, както и с Европейската инвестиционна банка. Инвестиционната банка Европейската инвестиционна банка днес много по-активно оценява качеството на проектите, отколкото преди 5 години. Така че напредък има. От гледна точка на релевантността на тези проекти, но мога да кажа, че инвестиционните субекти като пенсионни фондове и застрахователи проявяват голям е, интерес. Ако е, печалбата е 6-7%, е, това според мен е, никак не е лошо за тях. Освен това, альтернативата е, е проектът никога да не бъде осъществен. Това е альтернативата. В много държави членки, ако не се привлекат частни инвеститори, проектът просто се разпада, той изчезва. Естествено, може и така да постъпите. Обаче то си има последици. Госпожа Хендер попита колко са парите в европейския бюджет. Ми не са много. С тази идея за привлечените средства не мога да отговоря. Може да има по някои проекти печалби, но ще има и проекти, за които частните инвеститори ще кажат не, благодаря, не ни интересува да е, инвестираме в е, е, Централната гара на Штутгарт или в операта в Хамбург. А вижте, чета си германските вестници. Имам и още няколко неща. Обединяването на проекти, създаването на така наречени пулове. Да, например в Естония планират да направят терминал за втечнен газ и да го свържат а, чрез газопровод с съседите си. Това е а, именно обединяване. Ако искате да а, свържете Ферман с Карлсруе, трябва да съчетаете железен път с магистрала. И там трябва да можете да се включите в печалбите от магистралата и да използвате част от тези печалби за построяването на железния път. Така че кръстосното финансиране, да. Да, аз съм за това. Чуждестранни инвеститори. Ами. Говорихме с един петролен фонд от Норвегия, може да има и други е, инвеститори извън Европейския съюз. Няма ограничения за това е, кой е, да се включи като инвеститор. Просто трябва да се погледне пазара и да се види кой има интерес. Но естествено тези, които вземат решение, ще преценят дали искат да привлекат именно този инвеститор. Но трябва да няма ограничения. И накрая, Всъщност, нека кажа още едно нещо. Не можем да отговорим на всичките ви въпроси, тъй като все още сме на етап, в който изслушваме мнение и се опитваме да съберем познание, опит. Ние изслушваме и вас. Защото това ще ни помогне да организираме работата си окончателни етапи. И сега на един от коментарите ще отговоря. Не предвиждам национализация. Мен не ме впечатлява кой знае шведската система. Аз съм половин швед. Шведската система е много, много бюрократична. Благодаря, господин Бодевик. 600 милион, ми, милиона ще ни трябват до 2300, за следващите години ще ни трябват 26. Имаме нужда от тези средства, трябва да бъдат заложени ам, съответните приоритети, трансгранични ползи, добавена стоеност, той да се концентрираме върху тези проекти а, които ще доведат точно до това. Необходимо е да има и а, съвместни планове с държавите членки. Какъв капитал мога да бъде мобилизиран допълнително? Има определени пречки. Не става въпрос само за разходите за изграждането, ами има разходи свързани с задължителното поддържане оперативния принцип за държавните помощи има разпоредби в момента, които са много тромави, трябва да бъдат облегчени. И искам да кажа нещо. Критериите от Мастрихт. За FC е а, естествено да не се извършват изчисленията за отпусканите средства по проектите съгласно критериите от Мастрит. Има ам, инвестиционни разходи, а, които са свързани с създаването на работни места и са необходими за економиката и за обществото. В първия документ ясно посочихме, а, че а, трябва да има финансиране свързано с ползите, но това е само един елемент. Този елемент може да бъде заложен по отношение на магистралите. Могат да се събират такси, които да са, се считат като приход за инвеститорите. Относно железопътния транспорт, това е изключено като се, има предвид, като се имат предвид някои изключения, свързани с ЖП връзките е, от и до летищата в някои градове. В противен случай доста ще е трудна ситуацията. За това 80% от сев се предвиждат а, е, за транспорта. Ам, и ам, остава 30%, които могат да бъдат използвани за други инструменти. Разбира се, когато говорим за тези всички инструменти, те ще е, бъдат включени в отделни схеми в зависимост от съответния проект. Ние ще видим съответната държава, какви са но, е, нуждите, какви са наличните условия. Относно въглеродни отпечатък, да, е, при всеки един проект, свързан с инструмента за свързване с Европа, се залага такъв критерий. И в момента, когато имаме проект по СЕФ, и той вече се подготвя, се, винаги се поставя на дневен ред въпроса с опазването на околната среда. Така че тази тема е включена в преговорите с държавите членка на следващото място, че винаги прогнозите, свързани с транспорта, са надвишавани. никога не е имало отрицателни резултати не е имало конкуренция между е, отделните генерални дирекции. Е, всички е, генерални дирекции, които са били обхванати, са е, е, полагали усилия за съвместно разрешаване на въпроса. Е, относно е, функ, е, функционалността на тези проекти, е, дали ще бъдат създадени работни места. И на следващо място това, което предлагаме ние и плана на Юнкер. Ние не искаме да казваме за три години ще създадем работни места по даден проект за следващите три години. Не, ние искаме да бъде създадена една трудова среда, която да има устойчив характер. Благодаря ви, господин Секи. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Разбирам, че малко сме просрочили е, времето. Много от е, въпросите, които бяха повдигнати е, в хода на много интересната дискусия, ще бъдат взети предвид от моите колеги. А сега, ако ми позволите съвсем накратко, позволете да се спра на два-три въпроса от общ характер. Първо, отказаното от господин Ван Декам от НП. Той каза, че не е много е ясно дали може да се стигне до някаква добавена полза от публично-правните партньорства. Аз съм на обратното мнение. Много интересни случаи разгледахме, датиращи от миналите години, а също така и по-давна във времето. Е, но в крайна сметка е, с колегите ще стигнем и до е, включването на доказателствен материал в нашия доклад – Наистина изключителна полза може да има, що се отнася до обществените поръчки, когато участват, е, участват частния сектор, когато се разглежда целият жизнен цикъл на проекта и проче. Ние е, те първо ще обръщаме внимание на този аспект. По-нататък, що се отнася до финансирането на инфраструктурата, наистина, е, моите студенти е, много често разглеждат в своите разработки така наречените неуспехи на пазара, когато става въпрос за разпределение на конкретен финансов ресурс, който се стига до погрешно решение за изграждане, например, на път или ЖП линии и прочее. Добрата политика, добрите политици трябва или веднага да могат да се намесят – това всъщност е идеята, когато се замисли инструмента за финансиране на Европа или да се позовем на а, източници правителствени за финансиране или а, отново, както казах, провали на пазара често са сочни сочени до сега когато има и, и конкретно а, отрицателно и положително въздействие върху околната среда. Обикновено това не се отчита от е, ЖП е, проектите, защото е, държавата трябва да поеме разходите по подобно изчисление. Така че, ако е необходимо да се обърне политиката към частния сектор, нека да не остава разпределението на средствата така, както е било до сега. Положението е различно в момента. И наистина става въпрос за добри стимули и липсата на такива мисля, че това също бе зададено като един много интересен въпрос в хода на разискванията. Много подходящо е да посоча швейцарски модел, при който има много ясни стимули и стимули с отрицателен знак, за да могат инвестициите да насочат така, както политиците са взели решение и както според тях е удачно. Що се отнася до кръстосаното финансиране? Да, ако правилно се изпълни, то това представлява начин да се разглежда група обединени проекти, които разглеждат различни проблеми чрез кръстосано финансиране и намиране на решение, което се постига по-добро равновесие, без да оставаме всичко на пазарните сили. По-нататък регламентите по тължеспособност 2 и проче много важни са тези норми, които са въведени с цел по-добро контролиране на риска и не така пряко финансиране на публичния сектор. Естествено, след това финансовия сектор е, от своя страна пък би финансирал инфраструктурата и прочее. И поясната този модел. А трябва да признаете, естествено, по-висок риск, ако ще строите път. Това е ясно. Ако една държава получи финансиране, за да може да финансира дългосрочен програма, също е възможно да се подходи и по този начин. Тоест, в различен е контекст, когато се прилага способност 2, база от 3 или прочее, когато са създадени те, когато е, е, нормите са уредени. А сега вече трябва да намерим рамка, която много по-добре да отговаря на сегашното състояние на нещата. Благодаря, господин председател. Е и така приключихме с тази точка от дневния ред. Благодаря и на тримата го господа за ам, тяхното представяне. И така. Преминаваме към точка разни. Няма. Какво да кажете? На 16 март от 15 часа е следващото ни заседание. Благодаря ви и приятна вечер.